Diamo allora inizio alla nostra seduta. Бих искал сега да ви помоля за тишина и да ви напомня, че заседанието ще се предава и по интернет и ще бъде заснето. Имайте предвид. Сега премиера Филипе Гонзалес е при нас. Той има безкрайно много титли. Мога 10 минути да отделя да ви ги изреждам. Той е, когато беше премиер на Испания, Испания влезе в Европейския съюз. Той беше човека, който я доведе, така да се каже, в съюза и това е неговото най-голямо достижение. Но сега, преди да му дадем думата, трябва да уважа процедурата за дневния ред. Има няколко формални стъпки, които предприемаме. На 16 септември ви бе изпратен дневния ред. Трябва да разгледаме графика за седания за 2011 и да го приемем. Също това ще направим на заседанието на координаторите. По точка втора. а, смятам, че дневния ред е прият. Това е точка първа. По точка втора съобщенията на председателя имам само едно съобщение, а именно на 13 юли с съпредседателя Гилар ние написахме писмо до председателя на съвета, господин Шастел, с което искахме да получим мандат за преговор за присъединяването на Европейския съюз към Конвенцията за е, запазване на основните права. И на 23 юли е, или на 29 юли, извинете, получихме писмо. Неофициално всъщност ни уведомиха за съдържанието на писмото, което ще получим. Отново след това влязохме в контакт с съвета и напомнихме, че по Лисабонския договор ние имаме правото да получаваме пълна информация за преговарящия мандат на комисията и получихме ново писмо на 30 септември от е, постоянните представители председател на постоянните представителства, с което се признаваше правото на парламента да консултира документи, но тъй като това е секретна информация, може да бъде консултиран този документ само от председателите на комисиите в стая, в която се ползват секретни документи, без да може съответният документ да напусне тази, да излезе от тази стая. Също така ни се каза, че можем да получаваме информация от съвета, но само устна. И то при заседания на затворени врати на комисиите по конституционни въпроси и външни работи. Сега трябва да помислим как да отговорим. Няма да правим това сега, но мисля координатора на, съвета на координаторите накрая да обсъди тази тема. Е, просто ви съобщавам в момента за тази обмен на кореспонденция. Протоколите, точка трета, те са раздадени. Ако няма възражения, можем да приемем, че е, ги одобряваме. И сега давам е, думата на президента Филипе Гонзалес и да ви напомня, че става дума за е, открито заседание. Присъстват хора от много други е, комисии, от економическата комисия, от ИТРЕ, от Временната комисия за кризата, е, специалната комисия за политиките на Европейския съюз е, след 2013 е, която се занимава с предизвикателствата на бъдещето много членове и председатели на някои от тези комисии присъстват. Аз вече поздравих господин Филип Гонзалес от наше име и е време да му дам думата. Знаете, че е, президента Филип Гонзалес председателства група за размисъл от 2007 година декември която оглежда ситуацията в Европейския съюз след 2020 година до 2030, перспектива 2020-2030. Изглежда много така футуристичен мандата, но всъщност дискутираме економически въпроси, социално управление, законността, енергетиката, сигурността, борба с организираната престъпност и тероризъм. Това са неща, които ни безпокоят и в момента. И ще бъдат проблеми, които ще съществуват и в по-далечното бъдеще. Така че ние трябва да можем да формулираме политики и да търсим институционални реформи. А също така и да си създадем ясна представа, дългосрочна визия как да посрещаме тези предизвикателства. Ние сме се срещали вече с президента Гонзалес на през 2009 година на 31 януари. Обменихме мнения и окончателният доклад от групата за размисъл се представи на Европейския съвет на, 5, на 8 май, а сега вече е време ние внимателно да обсъдим този доклад. Заповядайте. Благодаря. Благодаря, господин Касини. Аз няма да губя времето на делегатите, като обяснявам какво се съдържа в доклада, защото той ви е бил предоставен. Освен това е дълго и ще ви отекчи. Също така искам да избегна да създавам впечатление, че доклада представя едно песимистично мнение за Европа. Искам да кажа, че ние сме убедени, че живеем в един наднационален регион с най-добри постижения, изключителни неща. Ние преди 20 години бяхме 12 страни, сега вече сме 27. Съюза е по-стабилен. Усилията за това бяха невероятни, безпредседентни. И за пръв път след свето, Втората световна война Европа не е нещо, което да притеснява Америка. Тоест, Европа няма големи проблеми вън от, примерно, липсата на координация по време на финансовата криза. Но тук има някои щекотливи неща. Не искам да, бъ, да смятате, че сме песимистични. Но а, е, заключението, че ние започваме да имаме по-малко значение в международния економически ред, а също така и по-малко значение в очите на нашите граждани. Като се има предвид предизвикателствата, нещата, които се случват, става ясно, че гражданите не са толкова убедени и проевропейци, колкото бяха преди 15 ти на години. Разбира се, тия неща се мерят само по относителен начин, не по броя на снимките на институциите във вестниците – Що се отнася обаче до решения, които оформят световния ред, тукашните решения вече не тежат толкова. Затова, господин председател, е, обаче ви моля да не тълкувате моите бележки като бележки лишения от оптимизъм, но все пак аз съм загрижен за проблемите, пред които е изправена Европа. Мандата, който ни даде съвета, бе да обмислим стратегията на Европа с перспектива 2020-2030 година. Това не значи, че ние ще говорим какво ще се случва в Европа през 2300, а по-скоро обмисляме как от днешната картина, днешните положение на нещата да се движим към 2020-2030 година. През януари 2009 се изказахме по този въпрос, но от 2007 година, след е, кризата, никой. Всъщност 2007 година никой не си представяше, че ще изпаднем в толкова дълбока криза, в колкото бяхме изпаднали, пък може би и продължаваме. И Когато получихме мандата, ние не си представяхме през колко труден период ще минем. И когато започна работа групата за размисъл, всъщност реалната работа започна през 2008 се озовахме и във всички тези кризи с лошите заеми, Морган Леман, Леман Брадърс и всъщност Европа се завъртява в проблеми, които първоначално чутехме, че са само проблеми на щатите. Та, когато започна групата да работи, кризата започна да се разпространява и в Европа, и в, на световно ниво, и то засегна Европа в много голяма дълбочина. Така че за нас не беше невъзможно да пренебрегнем тези факти, когато формулирахме стратегията. Въпреки, че е, когато разсъждавахме, колегите казаха, ама няма нужда да говорим за кризата, защото след 10 години ще изглежда абсурдно, когато един доклад, който обсъжда 2020-2030 година, е, се появяват оценки на финансовата криза. Аз не бях съгласен с това тогава и продължавам да не съм съгласен. Защото тази криза ще дава своето отражение на всичко, което се случва и след 2020 и 2030 година. Още си говорим за кризата от 29 година. А настоящата, която беше и по-дълбока и по-разпространена, ще видите в, реално в доклада, за първ път ние се опитваме а, да сега това ни е ясно. За първ път така се формулира, че кризата оформя новия световен ред и става ясно кои печелят и кои губят. Затова всички говорят сега за изместването на властта и на силата от западния свят в посока на изток, на развиващия се свят. 70% от ръста в следващите, е, на брутния вътрешния продукт през следващите 15 години ще се създава от новоразвиващите се страни. И никой не се съмнява, че Япония, която преди 20 години започна да залива световните пазари, от 15 е, на години е в криза и не може да излезе от нея. Така че една економика, която ние всички се възхищавахме, Япония, има проблеми. А в момента ние се възхищаваме на економиката, гледаме какво се случва в Китай, много бързо се развиват. Дали с тях ще се случи същото, което се случва сега с Япония? Не знам. А Штатите и Европа са в криза. И ние, като европейци, трябва да се запитаме защо. Това се съдържи в доклада защо Европа със своите разлики между страните, ясно се коментира това, по своите различни пътища, е засегната от кризата. И въпросът е как е засегната от кризата, какви са економическите последици и дали те са по-големи от тези в Штатите защото кризата започна там. Тоест, дали Европа е по-засегната като регион или Азия е по-засегната от кризата като регион. В момента в тази седмица в европейските институции има седмица на дни на Азия и може би, може би изглежда незначителен коментар, но все пак тези неща имат значение и за общественото мнение. имах възможността да видя какво се случва на различни места по света и хората имат ясното чувство, че е, бъдещето им принадлежи. В Бразилия, примерно, такова чувство ме оставиха, а в Европа проучвания на общественото мнение показват, че в по-малка или по-малка степен европейците от моето поколение и хората по-млади от е, нас имат чувството, че децата им няма да имат тези възможности, които техните бащи са имали. Та, тези гледища, тези темпераменти в Европа, да речем, или в Латинска Америка – не, от, не отразяват реалността. И не е въпроса дали да ще живеем по-добре, а дали ще можем да запазим настоящия стандарт, да запазим системите на производство, да запазим социалната и економическа сближеност. И доклада очертава някои факти в този смисъл. Много е важно да се дискутират тези неща. Затова съвсем съзнателно е, се ограничихме в обема на доклада. Е, не беше проблем да изпишем 500 страници, защото всяко от наше заключение можеше да бъде подкрепено с стотици примери и цифри, но се ограничихме в обем от 35-40 страници, за да можем да дискутираме и което е още по-важно, да вземем решение на базата на текста. Предадохме го на съвета, представихме го и другата доклада. И това, което за мен е най-вълнуващо е да се представя тук пред вас и да представя този доклад. Защото смятам, че парламента има възможност много повече от другите институции да отправя поглед в бъдещето и да обсъжда какво може да се направи и тук в Европа и по света. Да търсиме промени. Защото ние или ще продължим да си говорим с клишетата и няма да спечелим гражданите на наша страна, или сега в 2010 трябва Да не забравяме, че обещахме да бъдем най-голямата економика базирана на знания до 2010 година. Това го формулирахме през 2000 година. Но можем ли да кажем сега, че сме най-голямата економика и то базирана на знание? Надали. А какво точно не беше наред, за да не се получи това? Много неща. Първо, начина на определяне на целите, метода по който се е, постига така наречения открит метод за координация, т.е. че всяка страна членка има своя пътища да изпълни тези формулирани 29 е, цели. Тоест, някоя страна може да каже, аз ще изпълня само три от тях. И в сравнение с 2000-та година има естествени, естествено някои изключения, но не може да се каже, че Европа достига Америка, що се отнася до това, доколко е базирана знание и економиката. Пък и с Азия не е ясно как върви сравнението. Лисабонската стратегия не успя, а новата стратегия за 2020 година, която комисията формулира, която е с по-добри критерии, по постижими цели, би следвало да има по-добра репутация. В доклада ще видите, че се формулира една загриженост, аз я споделям много, и тази загриженост е, че можем да кажем, добре, ще се концентрираме върху кризата, ще очертаем три основни елемента, ще започнем борбата, защото кризата продължава, не е верно, че тя е приключила. Кризата е част от нашия живот и още доста време няма да ни напусне да свържем всичко това с структурните реформи, които трябваше да се изпълнят още преди 10 години, когато се опитвахме да прилагаме Лисабонската стратегия и трябваше да променим метода за прилагане на стратегията. Не следваше да работиме по този метод на открита координация. Трябваше да има система от символи и санкции, така че целите да бъдат е, приемани с съответното внимание. Иначе е, националните столици решават какво да правят, а пък ако не го правят, нищо не се случва. А когато нищо не се случва, Европа, която има обща валутна политика и вътрешен пазар без граници, разбира се, ще губи економически конвергенция и няма да може да отговаря на световните е, предизвикателства, няма да бъде конкурентно способна. Та по отношение на кризата смятам, че въпреки, че доклада не е единогласен, аз е, считам, че не бива да спираме с е, антикризисните политики, докато не, да, няма ясни знаци от а, економиката, че се създават работни места и се създава растеж. Но все още не се предприемат а, така енергично тези антициклични мерки за борба с кризата. И Обама също коментира по отношение на Европа, че не следва да се спират усилията, защото реалната а, економика трябва да бъде подпомогната, за да започне да работи отново. Сега не означава, че всички страни имат възможност да провеждат тези антициклични политики, нямат марш за маневри. Някои страни е, просто нямат възможност, както и моята. Ние бяхме е, най-добри ученик в пакта за стабилност и растеж е, с ръста на брутния вътрешен продукт а сега се намираме в едно положение, в което просто нямаме маржове за антициклична политика. А има страни обаче, които могат да, правят, да извършват подобни политики. Така че става дума за европейски инструменти. Е, тези неща трябва да се обмислят. Е, Европейската инвестиционна банка инструмент, който може да се използва. Значи не става дума е, държави, които не могат да вършат, нямат възможност да вършат такива политики, да бъдат принуждавани, но има други, които могат да предприемат политики за борба с цикличния характер на кризата и трябва да го направят, трябва да бъдат огоръжавани. Сега, всъщност, вие не сте съгласни с заключенията на доклада, така ли? В този аспект, да. Аз не знам дали ще попаднем още в, надолу в рецесия, но е, не е редно да вървим и по е, линията на Япония, която нито има ръст, нито има рецесия. Структурните мерки. Пакта за стабилност и ръст не е виновен за ситуацията в Европа и не следва да бъде обвиняван. Аз продължавам да твърдя, че пакта за стабилност е, е предпоставката за е, политиките на стабилност и на растеж и на, валутната, на общата валутна политика. И ние предлагаме в доклада посредством валутния съюз и политики на економическо управление да се предотврати дивергенцията. Защото сериозни неща се случват в Европа. В Испания, например, има голям дисбаланс в публичния баланс. Това не причини кризата. Кризата бе причинена от е, кризата в е, търговския баланс и дисбалансите в него и баланса на плащанията. Та, има разнопосочност в економиките, която доведе до кризата. Защото не беше проблем всъщност брутния вътрешен продукт, и задлъжнялостта, ние имахме 5% ръст на създаване на работни места. Така че е, цифрите в публичния сектор вървяха нагоре, въпреки че имаше 10% е, дефицит на търговския баланс и над 10% дефицит на търговския баланс. Но не може да има стабилен, управляем Европейски съюз с толкова много разнопосочност в економическата област. Трябва да има общо економическо управление по ред причини. Но в края на грещата има прогрес в това отношение. И се налага въпроса, трябва ли да се променят договорите. Според мен, за момента можем да оставим договорите на мира, да не си играем с тях, защото ако страните членки решат да направят това и формулират е, някои економически политики и Европейския парламент като съзаконодател ще участва в този процес, но всъщност това не е необходимо. Просто може да има ангажимент за добър, добро економическо управление, а не да започваме сега отново да пипаме договорите и да създаваме напрежения, защото има много страни, които искат това, ще тръгнат пак да правят референдуми и да гледат нещата така ли са или не. Други важни мерки са свързани с реформите в финансовата система. Кризата е резултат от това, че световната финансова система не работи добре. Няма системна альтернатива. Това е. е оказва се, че е, сме говорили за някаква несъществуваща утопия. И така, значи ясно трябва да реформираме системата, за да не се стигне отново до подобна имплозия, защото ако не я реформираме, след 7-8 години отново ще ни се наложи да спасяваме финансови институции. Банковите финансовите институции, които работят в Европа, следват национални правила, които са различни в различните държави членки. дори и в държавите членки, в които валутната единица е еврото. Така че трябва по-смело да се захванем с реформите в тази система, за да можем в Г20 да говорим с един глас и да можем да координираме нещата с Съединените щати. Това искат и Съединените щати – нововъзникващите економики бяха спокойни, защото си мислеха, че не е тяхна, техен проблем кризата. И сега всички чакат именно Съединените щати и Европейския съюз да предложат нещо разумно, така че да се отправи световната финансова система и да няма нова криза която да доведе до подобни ужасяващи последици. И ако това не е достатъчно, нека да ви напомня, че по време на следващата криза вече гражданите няма да простят на политиците за начина по който се използват техните данъци и за това, че е, те се използват за да се покрият последиците от лоши решения. Всички много добре знаем това. Имахме Лисабонска стратегия, имахме стратегия на комисията, необходима ни е структурна реформа и то скоро. Трябва да се реформират нещата основно. Повечето страни в Европа, особено в северната част на Европа, вече са провели някои реформи в правилната посока. Ако искаме да запазим своя социален и економически модел, трябва да направим това. Искаме социална пазарна економика, която да е и устойчива от екологична гледна точка. За тази цел трябва економиката ни да е много конкурентна – И тъй като ние не можем да се конкурираме по ефтин труд, трябва да се конкурираме с, производ... с производителност и с а, високо качество на човешкия капитал, както и с въвеждане на ценни технологии. Трябва да се борим за своя модел. Това е модела ни е още от Втората световна война насам и това е моделът довел до едно а, значително социално сближаване до света, такъв какъвто го познаваме. Нещата обаче се променят. Пазарът се променя, финансовите пазари изведнъж излязоха от релси опитваме се да се справим с нарастващите неравенства във всички системи, чрез даване на кредити, ефтини кредити, кредити без почти никакви гаранции. И какво стана? Покупателната способност на хората се увеличи, увеличи се и тяхната възможност да задлъжняват без особени последици от това. И в крайна сметка това ни доведе където сме сега и още 20 години ще плащаме сметките. Нека да не забравяме и Китай и а, другите възникващи економики. Китай е най-големия производител в света, скоро ще стане най-големия потребител в света и, най- и скоро ще стане и най-големия кредитор в света. И а, разбира се, има и държавни фондове, но трябва да се захванем здраво за съхраняването на социалната пазарна економика. Трябва ни социален пакт, социален диалог, за да подобрим производителността и да обучим хората в Европа по-добре и да трансформираме модела си на производство въз основа на онова, в което вярваме. Проблемът е обаче, че от стоте най-добри университета в света – е, имаме само половината. Е, в първите 100 университета в света имаме половината от бройката на, съединени, на, на американските университети, които влизат там, а също на тук има 500 милиона жители. Какво да прави Microsoft, Google и въобще всичките тези огромни фирми в новите технологии, колко от тях са европейски? И е, има ли някой тук в Европа, който измисли нещо подобно на Амазон или на Cisco? Защо още няма таланти тук в Европа? Значи и това, че нашата култура не допуска развитието на таланти? Не. Това не е така. Разбира се, че го допуска. Обаче тук станахме корпоративно настроени и хората вече не могат да разчитат на това, че някоя умна идея ще може да мобилизира финансиране. Мобилността на идеите спадна, мобилността на глупостите се покачи. В Съединените щати 20-те най-големи фирми е, в, е, през 80-те години а, са фирми, с които нещата се промениха, дойдоха нови хора, напълно нови. Имаме и демографски промени в Европа и всичко това се отразява на дебата, независимо от това кой е в правителството, кой не е в правителството. Всички са засегнати. Демографският проблем е прост. Живеем по-дълго от по-рано. И също времено работим по-малко, от когато и да било. В доклада има някои цифри. От 50-те години 70 милиона души Е, така, извинете. В сравнение с 50-та година, сега има 70 милиона души повече в пасивното население и 70 милиона по-малко в активното работещо население. И така, работещите трябва да плащат за останалите. Разбира се, това е довело до по-дълъг живот, до по-високо качество на живота. Не трябва да забравяме това. Е, не можем да смятаме, че е, населението просто така ще спадне. Напротив, пирамидата се обръща. И за това има, е, различ... трябва да имаме различен микс от политики, ролята на младите жени и така нататък, необходимостите от обучение, потоците от мигранти, всичко това трябва да се вземе предвид. Сега, разбира се, някои печелят гласове, като говорят против имиграцията. Преди 30 или 40 години единственото нещо, което можехме да направим е, беше да предложим политика за миграцията. Това не се споменава ежедневно, а трябва. няма. Не може да се каже, че през 2025 година ще трябва да се направят някакви реформи заради промените в, покол... по... в населението. Напротив, реформите трябва да започнат сега. И също така споменах човешкия капитал, населението и, и други важни елементи в доклада, енергетиката, нейните връзки с промените в климата. Нека сега да отидем а, се спрем на последното. Най- напредналата позиция в света в борбата срещу промените в климата е тази на Европа. Но а, в Копенхаген не се справихме добре. Защо? От, може да имаме добра обща позиция, но е съвсем различно нещо това да имаме обща стратегия, с която да се борим за европейските интереси. Не успяхме да го направим, нямахме обща енергийна стратегия, нямаме и обща стратегия за борба с промените в климата. Имаме само обща позиция. И така, озовахме се в Копенхаген. Нещата изглеждаха добре но китайците, индийците и Обама просто излязоха на сцената и Европа а, бе изтикана в страни. Те издиктуваха нещата и ние трябваше да ги приемем. И така сблъскваме се с проблемите и с енергетиката. Надявам се, че ще успеем да се справим, да постигнем онази цел 2020-2020 2020, Надявам се, че ще имаме възможности и да сме по-амбициозни. Но ако няма някаква грандиозна технологична революция, която няма как да предвидим в момента, до 2030 година глобалната зависимост от изкопаеми горива ще продължи да е 80%. Ако работим и то само, и то при положение, че работим добре и успеем да въведем альтернативни източници на енергия. Енергията е много важна, трябва да сме ефективни, да я спестяваме, но освен това трябва и да водим преговори с доставчиците и да имаме обща стратегия. Всяка страна се опитва да договаря нещата за себе си. Но 80% от европейските граждани смятат, че това на практика слаба позицията на Европа и съм съгласна с тях. Много е трудно, много по-различно е да се водят сериозни преговори с Русия от името на 500 милиона потребители, отколкото от името на няколко милиона граждани на една единствена страна. Европейски парламент трябва сериозно да се занимава с този въпрос, защото а, трябва да проследи дали действително се вземат стъпки, за да се постигне целта 20-20-20. В крайна сметка парламентът е единствената институция, която получи повече правомощия след Лисабонския договор, повече правомощия и също времено повече отговорности, както и ангажимента да се следи посоката на политическото развитие. Сега един коментар по вътрешната политика и политиката за сигурност. Когато говорим за това, единственото нещо, което е ясно заведено в мандата на съвета е заплахата от организираната престъпност и международния тероризъм. Ясно е, че това е най-голямата заплаха, с която се сблъскваме в момента, но нека да не представяме да, забравяме, да забелязваме и другите. След кризата в Грузия хората започнаха да си дават сметка, че има и по- и други неща, освен на организираната престъпност и тероризма, които могат да ни заплашват. Така че нека да ги държим под око. Всички. Разбира, че не е лесно да се постигне съгласие между всички, но все пак трябва да постигнем съгласие по някакъв вид политика за добросъседство, която е по-активна от сегашната. Не можем да а, третираме отношенията си с Русия като отношенията си с Южна Африка. С Русия ни трябват специални отношения и трябва да ги развием. Радвам се, че има предложение за стратегия за отношението между Европейския съюз и Русия. Много внимателно трябва да разгледаме. Трябва в нея да влязат реални предложения и да се придвижим към подходяща регион, политика за добро съседство. Сега Турция. Ще продължим ли да ядосваме турците или ще си изпълним ангажиментите поети преди известен брой години? Някои от лидерите, които поеха тези ангажименти и сега изведнъж се отмятат. Аз и Хелмут Кол се притеснявахме по-рано, защото не смятахме, че Европа е готова за кандидатурата на Турция. Но беше взето решение, че Турция е страна кандидат. Оттам нататък не може отново да се а, играе с дребния текст и да се мами Турция. Хелмут Кол е, е ясно, че е, няма как да е канцлер е, до безкрай. И аз нямаше как да съм министър-председател в Испания до безкрай. Но най-важното тук е, че когато говорим за Турция, нещата са сериозни, защото това е една страна, която търси нова роля в света. А пък ние я третираме малко повърхностно. Сега казваме, добре, добре, чакайте, ще видим, ма... подчакайте още малко. И нищо не даваме в замяна. По отношение на външната политика, не ни беше позволено в доклада да говорим за институционалните въпроси. Европа създава служба за външни дейности. Теоретично Европейски парламент няма да има решаваща роля, но ще има някаква роля при съвместното вземане на решение, защото има и бюджети, които се решават, така че парламентът поне непряко ще има роля в една област, в която не се предполага да играе роля но все пак някой трябва да управлява външната служба. Не можем да имаме някакво външно правителство без да имаме министър. А в момента службата за външни отношения е някакъв вид автономен орган и не е ясно пред кого отговаря. какво става? Върховният представител ще координира работата на този автономен орган, така ли? И въобще, какво да правим с търговската политика? Тя част ли е от политиката, от външните отношения или от политиката за сътрудничество? Във всяка една област има някой, който отговаря, а върховният представител – няма думата върху това как действа е, външната служба. Така че това си е рецепта за бедствие. Каква е целта ни? Искаме ли да постигнем някакъв успех в тази област или не? Мога да продължа, разбира се, но това са горе-долу основните елементи – за да съберем тази информация, сме прочели безкрайно количество доклади, информация, данни за демографията, за миграционните потоци, за човешкия капитал, за образователни системи, за производителността, независимо от това дали е тя е на час или на работещ, информация за новата е, економика и така нататък. Та, в Европейския съюз няма недостиг на информация. Напротив, информация има бол. Въпросът е как да я координираме. Как да можем да участваме в вземането на решения. И това е ролята на Европейския парламент. Благодаря. Grazie signor Presidente Gonzales per questo intervento, più ancora per il lavoro che lo ha preceduto. Благодаря, господин Гонсалес. Благодаря ви за работата, която сте извършили като подготвителна част от тази група за предизвикателствата 2020-2030. Докладът ви е кратък, като се има предвид огромният проблем, а извинете, огромният брой проблеми, с които трябва да се занимаете като група, която се занимава с осмислянето на, тези, на този период, вие трябва да можете да бъдете визионери. Когато излезете със своята програма 2020-2030, трябва да нахвърляте и някои идеи за предложенията, които са ни необходими като законодателни. Разбира се, че вие не може да гледате нито на ръка, нито на кристална топка, не може да знаете какво ще стане, но може да нахвърляте някои идеи. Има ли колеги, които искат да вземат думата? Господин Дав. Господин председателю, господин Гонзалес. Благодаря ви за представянето. Благодаря и за доклада. Аз го прочетох. Благодаря и за анализът, който правите на настоящото състояние на нещата в, в Съюза и съседните държави. Напълно съм съгласен, че Турция има на стратегическо значение и аз съжалявам, че част от мандатът ви не позволяваше да говорите за проблемите с границите на Съюза. Всички знаем защо. Няма нужда да се връщаме на това. Кафе, сирбопле. Но основният проблем на отношенията ни с Турция е значим и то ще нараства е, с опитите ни да наложим мястото си на континента. Въпросът ми е свързан с това, което бих нарекал голямата легитимност на нашия парламент. Лисабонският договор направи много, за да укрепи правомощията на парламента. Тоест, неговата нормативна легитимност е сигурна. Но това, което ни липсва всъщност е едно признание в обществеността, което може да се очаква от един парламент с такава зрялост и такава меродавност. За това искам да разбера какво мисли вашата група по този въпрос. Какво мислите по-специално за ролята на политическите партии и сравнителната слабост на федерациите а, на политически партии, които съществуват в а, Европейския съюз, като НП, като АЛДЕ и така нататък. Смятате ли, че една промяна в избирателната процедура за евродепутати за изборите 2014 година би създала един паневропейски избирателен район, който да избира депутати от е, един трансграничен, транснационален избирателен списък. Би ли било това едно подобряване, усъвършенстване и придаване на една легитимност в е, очите на обществеността на Европейския парламент? Благодаря на господин Дав, казва председателя. Сега госпожа Гормей заместник-председател на комисията. Благодаря, господин председателю. Съгласна съм с голямата част от въпросите, които засягате като предизвикателства в своя доклад. Наистина това е обратен момент в историята на Европейския съюз. Отговорите на тази криза би трябвало да бъдат и средносрочни и дългосрочни реформи. Знаем, че реформата на Европейския съюз и промяната в обществото в Европейския съюз би било по-трудна, отколкото същото в САЩ. Ние сме хетерогенна, атипична организация, но е, една организация, която е все по-обединена и политически, и економически. Ние сме един действителен пример за различни философски теории. Говоря... Извинете за теорията на игрите. Нашите основатели съзнаха, че отказвайки се от част от суверенитета си, те биха спечелили економическо и политическо влияние, което иначе не би било тяхно. Историята на Европейския съюз показва, че това е причината, поради която винаги се намира някакво решение, разбира се, на базата на компромис. Ето защо в чисто исторически план сътрудничеството е по-силно и по-жизнено. За това съм убедена, че крайна сметка ние ще можем да направим реформа и на економиката, и на обществото си и да обновим ролята в си в света. Нека да не забравим, че историята на Европейския съюз е едно постоянно а, история на промяна. Трябва обаче съвсем ясно да заявим какви са интересите на Европейския съюз. Какви са тези интереси? Това са националните интереси на всеки един от нас. Вие казахте а, каква е отправната точка, но нещата трябва да продължат. Как съветът, който представлява а, правителствата, вижда всичко това? Как може дебатът да се фокусира върху интересите и политиките на Европейския съюз? И аз съм а, докладчик по един нов инструмент по Лисабонския договор. Как можем да оформим тези политики по такъв начин, че нашите граждани да разбират кое е в техен интерес? Вие говорите за ценности. Сега сме и в криза на европейските ценности. Отрицателното въздействие на безконтролната либерализация доведе до това, че се питаме, можем ли да бъдем ам, такива, че да се справим с тази криза и как може да убедим и САЩ и Китай, че економическото управление е изключително важно. Знаете, че 42% от гражданите на последните избори за Европейски съюз се въздържаха, така че гражданите стават все скептични. За мен този доклад е отлично отправна точка. Надявам се да продължите. И накрая, ако сравним Лисабонската стратегия с стратегията до 2020 година. Аз бих я нарекал една стратегия, която е подготвена от Испанското председателство и затова Мадридска стратегия. И трябва да се фокусираме върху онази част от населението, чието доверие сме загубили. Grazie, signora Gurmai. Adesso do la parola al collega Jauregui. Благодаря, господин Харуги. Благодаря, господин председателю. Бих искал е, в самото начало да заявя, че от името на много испански депутати трябва да кажа, че за нас беше чест вие да бъдете начало на групата за размисъл. За нас е чест, че вие сте днес тук, пред нас и е, започвате един дебат в Европа, който би трябвало да се състои по-често и по- оживено. Беше ми много интересно това, което заявихте за ролята на парламента и значимостта на парламента, новата институционална рамка, създадена от Лисабонския договор. Имаме много динамика и трябва да бъдем двигател на дебата. И така три кратки въпроса. Първо, що се отнася до разширяването, не само към Турция – как виждате разширяването на Европа на 30-32 държави, включая балканските държави и присъединяването на Харватия, което е почти сигурно? В светлината на това разширяване и в светлината на опита с 27 държави членки, смятате ли, че Европа трябва да премине към една система на държави на две скорости – Смятате ли, че е подходящо за определени политики, като например политиката за еврото, да, бъде раз... да бъдат разделени на две скорости, на две писти, така че да не се налага някои да бъдат задържани от ограниченията на развитието на други държави членки, когато говорим за такъв голям съюз от 27 или 30 държави. Още нещо, за което не говорихте, но то се съдържа в доклада – разширяването, правата на гражданство за целия континент. Създадахме единен пазар, където капиталът и стоките се придвижват свободно. Обаче в момента сме изправени пред големи трудности при създаването на една гражданска Европа, да се преодолеят националните резерви по отношение на разширяване правата на гражданите в цяла Европа, например, що се отнася до брака и наследството, и завещанията, и университетите, наказателното право, сътрудничеството в тази сфера. Така че има много-много въпроси, по които би трябвало да хармонизираме повече законодателството си, така, щото да имаме една по-обединена Европа с сходни права за всички. Някои обаче се движат по-бавно в тези тази посока. Искам да попитам също така още нещо на базата на казаното от вас. Създаваме основите на следващия економически балон, бих казал. Къде се крие следващата финансова криза? Къде се подготвя тя, ако може да се каже така? Ако това е така, как можем да действаме бързо и в каква посока? Още един въпрос. Економическото сближаване и економическото управление е много важен въпрос за нас. Съветът създава европейското шестмесечие. Един специален инструмент, който е свързан с хармонизиране на бюджетните политики на държавите членки, за да зачитате по-добре пакта за стабилност. Та въпросът ми е следния. Трябва ли да се включи в това 6-месечие някаква структурна реформа и наказания или санкции или спирачки, така щото тези държави наистина да изпълнят съответните структурни реформи. И накрая, смятате ли, че ще е хубаво да има председател на Екофин, т.е. да има някакъв економически орган, който да носи отговорността за управление на економиката на 27-те или 16-те Смятате ли, че би било подходящо да се подходи така? Преди да дам думата на други депутати, мисля, че ще бъде полезно господин Гонзалес да отговори на първите три въпроса и след това ще продължим по три въпроса. Респекто де Туркия. Съвсем набързо. Първо, по отношение на Турция. В доклада се казва ясно, мнението за Турция, че трябва да се приключи процеса на преговори за присъединяване. Това е ясно. Въпроса за легитимността на парламента. Трябва да кажа, че парламента си има безспорна легитимност, защото е избран а правомощията му са подсилени и Лисабонския договор. Така че ако съществува недостиг на някаква легитимност, това е недостига на действия, които парламента всъщност не извършва. По мое мнение, основната легитимност е предварително отношение. Но с вашите действия вие си създавате допълнителна легитимност – и именно тази възможност да, си, да, да надграждате над съществуващата за вас легитимност проистича вече и от възможностите, които ви дава и Лисабонския договор за действие. Не съм аз този, който трябва да отговарям дали вие създавате легитимност с, с вашите действия в очите на европейските граждани. Това трябва да отговорят депутатите. Но, що се отнася до политическите партии, ми се струва, че би било много добре ако 30 или 40 депутата от всяка политическа група се избират по една европейска листа. Така че да има кандидати е, на тази листа и за комисиите, така че хората да знаят, че има альтернатива, значи да има листа на консерватори, на демократи, на либерали и така нататък. Тоест да не се избират само по програми, а гражданите да могат да избират е, е, хората, включително които пък председателстват и Европейската комисия. Сега, по въпроса за реформите. Много по-трудно е да се реформира Европейския съюз, колко ще това е ясно. Защото процесите тук са много по-сложни. Примерно кризата в Калифорния. Е, в момента едва ли не е смешно да се анализира тази криза, но в е, Калифорния се създава втория най-голям брутен вътрешен продукт на, червен, на човек от населението и също времено тя изпадна е в такава криза, че правителството не може да реши. А пък е, в момента бюджета им за образование е по-нисък от бюджета за затворите. Тоест. Съществува и е много сериозна институционална криза. Освен това, в щатите непрекъснато се нарушават правата на институционалната демокрация. Приемат се разпоредби, промени в правилника. Но не е ясно това как ще се отрази на бюджета. Та, кризата на Калифорния е криза, не само за щатите, но бидейки Калифорния една от най-богатите щати в света, това е, е криза, която се отразява. Политическите лидери смятат, че тя дори не може да бъде решена. Та в е, такива напреднали, високо развити демокрации започват да се явяват сериозни проблеми на управлението. И а, е, ставаме свидетели на това, само не ме е, обвинявайте го кажа по някакъв неудобен начин, но ние виждаме как започват да се създава а, е, един голям респект, едно възхищение на ефективните методи на управление, които примерно виждаме в Китай. Това трябва да се отчита като явление – Разбира се, ние имаме европейския опит на доброволно споделен суверенитет. Като, след като сме признали, че сами ние ще имаме по-малко мощ, отколкото ако сме обединени. Та проблема не е само проблем на вземане на решение. Европейския съвет регулярно анализира много точно проблемите. Така че, то се отнася до това да разбираме проблемите, да ги знаеме кои са, нямаме никакви безпокойства. Но това, което ни безпокои е политическата воля. Да се вземат решения адекватни на така анализираните проблеми. Не е проблем на неинтелигентност, а е проблем на липса на воля. А, ние не говорим за бюджет тук, но в доклада ще видите, че ако Европейския съвет има ангажимент да се стигне до по-голям процент инвестиции в научно-развойна дейност, това е един от начините да постигнем развитие. Тоест, трябва да има воля и тогава ще се създадат цели, ще има цели, които да бъдат посрещнати. Европейския съвет, ако поеме тази ангажимент, постави цели за научно-развойна дейност, за иновация – ще могат да разполагат не само с европейски, бюджета на Европейския съюз за тази цел, плюс бюджета на 27-те ръководители на държавите, които са се съгласили с това, че ето това, тази тема е приоритет. И тогава какво може да се направи? Примерно този, това европейско шестмесечие, което говорите за економическото управление. Не бива да се смесва управлението на економиката с управлението на бюджета. Моля това може да доведе до сериозни проблеми. А, казах, че економическото управление и управлението на бюджета свързани с пакта за стабилност и ръст е едно нещо, но ние трябва да търсим конвергенция в економическото управление. Да, да се върна на европейското 6-месечие. Ако има ангажимент всеки ръководител на държавата да поеме ангажимент за определен процент инвестиции на обществени средства в научно-развойна дейност, тези пари няма да идват само от е, е, бюджета на Европейския съюз. Той е само 1% от е, брутния вътрешен продукт. Значи 1% от е, брутния вътрешен продукт няма да даде възможност да се провеждат политиките, които трябва да се провеждат но факт е, че трябва да има средства, които да осигуряват изпълняването на амбициите си. Сега хората могат да кажат, ами тогава да се отделят повече пари за европейския живот. Но ако ръководителите на държавите поемат ангажимент на ниво Европейски съвет е, за определено развитие на определена политика, те ще отделят средства и от държавните бюджети, и от европейския бюджет разширяването до 30-32 страни, това няма да промени естеството на проблемите, с които се сблъскваме. И ако мога да коментирам нещо във връзка с разширяването. Присъединяването на нови страни води до проблеми с е, етносите или културата или религията. И ако, освен проблема с е, Турция, се окаже че хората започват да повдигат е, културни и етнически проблеми, свързани и с Балканите, тогава ще има проблем. Говорите за различни скорости в Европа на развитие. Винаги е, в процеса на европейската интеграция е имало различна скорост. Някои, е, по някои, в някои области това се признава де-факто, на други не. Става дума и за адаптиране, и за преструктуриране. А сега има и сега има държави, които а, са предприели политика на неприсъединяване към определени а, политики посредством референдум и така нататък. Знаете, че има страни, които не участват в НАТО или само в защитните функции и така нататък. Тоест има Европа на различни скорости. Проблема е. Обаче, ако се окажем в една ситуация, в която всичко е толкова различно, че няма да можем да правим нищо заедно – Та въпросът е, ще можем ли да управляваме разноликостта на положението. Винаги ще има различни ситуации. Едни страни ще са стигнали до тук, други не. Има неутрални страни по отношение на политиката на сигурност, например. Е, има други, които не, не са решени още така, за собствените си политика. Но въпросът е да търсим управление на тази разнобой, така че той да не стига до степен, в който това управление да не е възможно. Примерно. Е, и За еврото има еврогрупа по валутните въпроси, да речем, за да се упростнят нещата може би трябва да се назначи председател на Европейския съвет, който да ни представя така че е, той да е от еврозоната и да, и да е представен и в НАТО, така че да няма прекалено голям е, разнобой estamos cultivando un creciente nacionalismo debilitando las instituciones de lo que lo único que escapa es este órgano. Ако създаваме прекалена бюрокрация, само ще засилваме и пронационалистичните реакции. Винаги има ръководители на правителства и държави, които ще дърпат черката към себе си. за следващата финансова криза. В пресата се пише, не аз говоря за следващата финансова криза. Защо говорим за това? Защото всичко, което се промени в финансовата система след кризата, намаляването на отпускането на кредити, на, на економиката и производството, а, сам това се промени. Иначе всички тия вторични продукти, слопови, и така нататък, те си останаха същите. Там няма никакви промени. Vendiendo lo mismo. Dice, no, aquí me decía el otro día un especialista. Aquí... Нищо не се промени. Банките продават същите продукти. Скоро пак се говореше, че Lehman Brothers е компанията, която срина цялата система. Само, че за банкерите клиента е само един инструмент, начин да им се продават продуктите. и те търсят да съветват клиентите как да инвестират, а пък имат други клиенти, на които трябва да отпуснат заеми. И тази роля на посредник, която се играе от банките, вероятно е най-малкият проблем в момента. В момента проблема е да се види какви продукти продават банките на клиентите си. защото за тях клиентите са само средството да набират средства за бонуси на директорите си. Те не се интересуват от това да се управляват портфолиото на клиентите по най-добрия начин. Всъщност те дори не разбират как да правят. Добре, сега господин Касини. Въпросът за европейското гражданство е италианско понятие. Обаче, ако се прилагаха толкова ефективно идеите, както се предлагат, нямаше да имаме проблеми. Така че, да, реално понятието е италианско – В света днес на интернет, на бързите потоци на информация, не сме решили въпроса с преноса на социалните и гражданските права. Вие не можете да прехвърлите всичките си социални придобивки и права, движейки се в Европа. Трябва да има някакъв вид посредничество, някакъв вид център клирингов в Европа, така че гражданите да могат да се възползват от своите права, които са постигнали своята държава и после, когато така да се създадат своего рода преносими социални права. Чико, чика, чико, чико, lo Италиано, францеса, viviendo... В много други области, примерно французите, които живеят в Штатите. Е, Familia, créanme, hay problema de aplicación del derecho civil dramático. Има много сериозни проблеми с гражданското право, които се създават по този начин. Може би е, хората чието деца живеят в трета страна, имат френска майка, да речем, немски баща. Т.е. те се чуят дори къде да си регистрират децата или раждането на едно дете става проблем. Трябва да подпомагаме гражданите на Европа в а, всяко едно нещо. Това дава възможност да се движат из Европа, за да може тя да се чувства като собствена територия от всеки един. Сега имаме човешки трагедии. Хората дори не знаят каква националност са им децата в такава една ситуация. Е, Единият пазар е огромно постижение. Está muy bien. Todo lo que les digo es добре е да има свобода, свобода на предвиждане, свобода, свобода на всеки един от нас да се движи. Ние го създадахме отгоре надолу този процес. Трябва да започнем обаче отдолу нагоре. По принцип така се строят нещата, от основите нагоре. Ако погледнем гражданите в лицето, трябва да видим какви са техните потребности, да не ги разглеждаме само като работници или като бизнесмени и така нататък. Трябва да видим какви са техните нужди. común y corriente que no está haciendo estrictamente empresa и vendiendo un producto o que no. Comunica. Така че трябва да се фокусираме повече върху гражданите и гражданите да се чувстват естествено и нормално в този Европейски съюз. Трябва да обърнем лицето си към гражданите. Благодаря, казва председателя. А, сега имаме пет имена още в списъка с ораторите. Моля ви, бъдете кратки. В 5 часа трябва да започнем с гласуването, така че господин Парнови има думата. Благодаря ви, господин председателю. Благодаря и на господин Гонзалес. Подкрепям онези, които ви благодариха за това, че сте тук. Слушах вашия доклад. Първият ми коментар е, че сте го представили на съвета в началото на финансовата криза, след това в средата, след това в Елпейс излезе една статия, в която се говореше, че министрите въобще не са ви обърнали внимание на доклада, защото са се занимавали с кризата на еврото, имали за финансови проблеми. Така че исках да ви попитам един въпрос, който е свързан с района, от който аз идвам. Не знам дали сте чували Мой избирателен район. Не знам дали знаете, че ги пита хората. Вие знаете ли, че господин Гонзалес е председател на такава група за размисъл, че ще излезе такъв доклад? Ми те не знаеха. Саватът ви даде правомощия да пишете този доклад каква е официалната реакция на съвета и най-вече на Европейската комисия? Какво имат да кажат те за този доклад? Важно е да знаем какво е тяхното становище, какви са техните реакции. Парламентът разгледа всичко това и то много по-внимателно, обаче това трябва да се направи. От трите институции, като че ни обръщаме доста внимание. Вие сте били член на съвета, това е ключова институция, съвет има правомощия Имате правителствени и държавни ръководители там. Те са хората, които имат правомощията и без тяхното съгласие няма как да се напредне в нито една сфера. И аз не мисля, че вие имате песимистични заключения в доклада си. Излезе сте с определена диагноза, има идеи, има решения в доклада и сега са необходими действия. И това е едно от заключенията, с което ви излизате. Та, оставяйки всичко това на страна, как можем да се борим срещу ренационализацията на политиките? Как можем да се борим срещу протекционизма в економическата политика? Много политици в държави членки казват никой не ме кара на сила да отида в Брюксел, никой не ме кара да взимам такива решения. Това е абсурдно. Важното за мен е да разбера как реагират членовете на съвета на вашия доклад. Има много други коментари, но накрая все пак de competitividad, de енергия, de cambio climático, de todo lo que desarrolla. Digo al principio. По отношение на климатичните изменения, всякакви теми засягате в доклада си. Всички са много интересни. Изчели сме доклада. Но един оптимистичен коментар накрая. Мен ме интересуват външните отношения и Както преди няколко години, ние като че ли имаме по-добър имидж извън Европейския съюз, отколкото вътре в него. Казахте, някои от решенията се взимат по-лесно в САЩ, отколкото тук, но ако погледнете Обама, той има мнозинство в Конгреса, но постоянно се натъква на препятствия, не само по отношение на здравната реформа, а и по най-малките реформи, които предприема. Тоест, изправя се пред огромни препятствия. Има проблеми с това, например, да прокарва законодателство. Така че вземането на решение дори в САЩ е сложно. Имат си вътрешни проблеми, Говори се за това, че не само Европа вгуби своята релевантност, но дори и САЩ и новите, новопоявилите се играчи на световната сцена вземат тяхното място. Говори се за Бразилия, е, Индия, Китай, Русия или страните съкратено БРИК. Част от е, тези страни са много по-силни на световната сцена, отколкото други. Какво ще кажете за тях? Например, Китай, Русия. Те сигурно също ще имат кризи следващите десетилетия и те ще се изправят пред проблеми и то пред огромни проблеми. Не смятам, че те ще останат най-важните държави в световната сфера. Какво мислите по този въпрос? Серкас. Благодаря, господин Серкас. Благодаря, господин председател. Благодаря много, господин Гонзалес. И аз искам да ви благодаря. Ето, случи се най-накрая това, което очакваме да чуем тук в парламента едно кратко обобщение на това, какво можем да очакваме от бъдещето. Едно от нещата, които споменахте, е демографската криза – и това, че тя може да се отрази отрицателно на нашата социална система. Обаче аз не смятам, че правителствата до такава степен са жертви на липсата на съвместен подход в тази област. Моят опит показва следното. Трудно е да се намери общ подход към демографския проблем. Националните политики, изглежда, вземат превес, когато а, се опитаме да разрешим демографския проблем. Все още говорим за различните столици на Европа. И когато говорим за структурните реформи, те стават заложник на вътрешните политически дейности – И така, това като се получава, че страните не са жертви. Напротив, те просто искат да ренационализират политиката. Те не искат да делегират правомощия на Брюксел. Те искат да спрат делегирането на правомощия, искат да си върнат някои от тях, за да решават нещата в национален план. И така, има демографски проблеми. Ако продължаваме така не несръчно да се справяме с него, няма да направим нищо. Това означава, че в крайна сметка ще се окажем безсилни, защото ще ни атакуват националните политици. И позицията ни тук ще бъде отхвърлена има опасност депутатите да загубят своята легитимност в очите на гражданите, защото ще излезе, че те не успяват да се справят с структурните реформи. Също се отнася и за пенсиите. Хората не си дават сметка, че пенсиите са свързани с всичко останало, с данъците и всичко останало. Така че ни е необходим съвместен подход как можем да настояваме за структурни реформи, как можем да спечелим европейска подкрепа. Благодаря, господин Серка. За сега давам думата на господин Шапфлин. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин Гонзалес, за интересните уводни думи. Искам да направя три коментара. Първо, за бъдещето. Преди 20-30 години, преди глобализацията, можехме по някакъв начин да предполагаме какво ни чака за напред. Проблема е обаче днес, че има твърде много променливи. Има огромно нарастване на броя на актьорите, на действащите лица на световната сцена. А не само политически но и економически, и културни, и социални. И това означава, че може броя кризи като тази, свързана с Леман Брадърс, да се увеличи значително. Тоест, живеем в един много непредвидим свят с много повече заплахи. И тук искам да кажа още нещо за Китай. А, Китай изглежда солидна страна, но всъщност се оказва, че там 20-30% от взетите заеми са лоши кредити. Тоест, Китай също може да се срине в някакъв момент. Така че не само Съединените щати са били в подобно положение. Второ, защо не ни чуха в Копенхаген? Ами защото вече не сме толкова важни и хората не ни слушат. Второ, вие казвате, че националната държава изглежда съвсем различно. Променят се отношенията. Как можем да убедим и националните политици, и гражданите, че някои кризи могат по-добре да се решават, много по-добре даже на европейско равнище. Ако обаче как ще ги убедим за това, ако не можем да решим финансовата криза? И трето, висшето образование – аз съм работил в тази област доста дълго време и е ясно, че винаги когато има криза, това е нещото, което най-лесно е може да се отреже. Така че ми изглежда, че във връзка с казаното от вас за политиката основана на знанията, тактиката е много краткосрочна тактиката за орязване на парите за висшето образование. Струва ми се, че всяка една държава в Европейския съюз е заинтересована страна по отношение на европейското висше образование. Нека да настъпим на това. Всички ние сме заинтересовани страни, заинтересовани лица в всяка една област. Благодаря. Благодаря, господин президент. Аз също искам да се присъединя към всички, които ви поздравиха и за доклада и да ви благодаря за представенето днес, което надхвърля обема на доклада. Също искам да ви попитам за ролята на Средиземноморието, Южното Средиземноморие в следващите 10 години което е засегнато от кризата, както и всички други. Разбира се, Турция и флотата, знаете, проблемите и с Китай. Също така, трябва да коментираме и борбата с тероризма, престъпността. А, и процеса от Барселона. Не сме постигнали много там. Нямаме съюза Средиземноморието. Не сме постигнали амбициозните си цели. Така че какво считате, че може да се прави и какво, от какво имаме нужда? Има ли нужда от един по-идентегриран подход? Защото Средиземноморието като регион трябва да има своята роля. И последно, господин Бронс. А, не, има още два въпроса. Госпожа Де Кайзер, моля. Very, very short point. I was very interested uh, Parola. Possiamo invertire così, oh, chiude lei in bellezza? Е, вие, вие ще се изкажете последно, ако нямате нищо против, казва председател. А, добре, господин Бронс, ако искате, вземете сега думата. Благодаря. Съвсем накратко. Интересно ми беше това, което каза господин Гонзалес. Това, че въпрос... Той говори за създаването на един пазар на еврото и още нещо, само че не си го записах, но той каза, че тези три неща всичките са били създадени отгоре надолу. И вие казвате, че сега е необходимо да изградим единството отдолу нагоре. Надявам се, че не съм ви е, разбрал погрешно това. Е, е ли още един пример за това, че настояваме за единство дори там, където то не се търси. Аз не мисля, че това е подходящ, подходящия подход. Единството трябва да се въвежда там, където всички го искат. Благодаря, госпожа Декайзер. Благодаря, господин председател. Господин Гонзалес. Вие днес отидохте много по-далеч от е, казаното в доклада. Е, и аз съм благодарна за това. Но сега, за, е, по начина по който ви отговорихте на последните въпроси, а, мисля, че е добре да ви задам въпрос за бъдещето и за развитието. Трябва ни интелигентна политика в областта на развитието, интелигентна политика в областта на търговията. И съм сигурна, че за кръга преговори в Доха са необходими някои доста трудни решения. Можете ли да кажете за няколко неща за своята гледна точка за сътрудничеството? Благодаря. Сега ще дам думата на президента Гонзалес, за да отговори на тези няколко въпроса. Смятам, че неговият доклад може да носи различно заглавие – реализъм и надежда. Това предлагам аз. господин Гонзалес. Ще се опитам да бъда възможно най-стегнат, за да отговоря във времето, с което разполагаме. Ще отговоря първо на въпроса, последния въпрос, зададен от господин Бронс. Казах това, което казах съвсем нарочно. Европа е изградена постепенно поради желанието и целенасочеността на европейските лидери. От началото се започна с 6 държави членки, и лидерите още тогава смятаха, че е по-добре да се работи заедно по различните проблеми, а не да се разрешават проблемите на бойното поле, както бе ставало вече два пъти в 20 век. Е, разбира се, това са решения, които бяха взети от лидерите, но те отразиха общото желание за мир, свобода и развитие. Е, и това бе желанието на всички хора в Европа, които бяха преживели тези две войни. Така че, да, може да се каже, че създаването на Европа се случи благодарение на инициативата, подета от политическите лидери. Това обаче не е а, означава, че техните решения не са отразявали желанията на гражданите на техните страни. В доклада излагаме множество твърдения. Ясно е, че когато се твърди нещо, то подлежи на обсъждане, може да има съмнение, но изненадващото е следното. Когато настоим за това, че Европа трябва да говори с един глас в международните институции, които са важни, например Световния, Световната банка или Международния валутен фонд и други. Все ни се казва, че гражданите не искат а, е, техните е, отделни страни да губят а, е, своята, своя суверенитет. А на практика, реално 80% според ручването на общественото мнение, смятат, че Европа работи по-ефективно, когато говори с един глас, въпреки тези твърдения. И това въжи и за Копенхаген, и за кръга от преговори е, е, в Доха, и за всичко останало. Така че не смятам, че тук има противоречие. Напротив, лидерите смятат, че гражданите не искат връщане на правомощите обратно на национално равнище, защото това не би направило Европа по-ефективна. Надявам се, че ще има много петиции е, на гражданите, граждански петиции, така че да се настоява за, да, до изграждане на Европа. И никой няма право да твърди, че Европа е изградена противно на желанието на хората. Защото ако беше така, тогава Европа не би оцеляла. Тези страни, които са по-малко проевропейски, са страни, в които обществеността много добре знае, че извън Европейския съюз е по-студено, отколкото в него. Така че никой не иска да излезе от Европейския съюз. Ако искаха, ще да го направят. Никой не може да ги спре. Как може една страна да пречи на 500 милиона граждани в един референдум? Ето, Исландия не искаше да бъде в Европейския съюз, а сега изведнъж иска. Увеличи се ентусиазмът за Европейския съюз значително. И много от хората се радват, че могат да са в Европейския съюз. Не защото им се струва, че така нещата ще са по-красиви, защото това им е потребно. Получих безкрайно много въпроси и те са ми много интересни. Ще отговоря на въпроса на господин Янес. Дали знаят хората за доклада? Не, не много. Европейския съюз реагирали на доклада? Да, да, има бележка в съобщенията на Европейския съвет, които се отчитат мненията на групата за размисъл. А, сега, дали ще подреди Европейския съвет някъде на полицията си и доклада или ще го метне в някой кашон? Ние извършихме много значителни усилия и може би те ще създадат и малко повече меланхолия. Затова се опитвам сега да повдигна духа, да, да разпространя е, информацията, да уведомя за нашите заключения, за да видя дали вие сте съгласни с тях. Затова заставам на най-високото място и се опитвам да е, съобщя на всички какви са ни заключенията, защото ако добре е да ми повярвате, пък ако не ми вярвате, ще си останаме и губещите в света. Обеден съм, че след 20 години това ще се случи, ако нещо не правим. И хората казват, това е песимизъм. Не, за мен е, това е оптимизъм, примесен с, подходи, с конкретна информация. И съм съгласна с господин Янес, когато казваме, че ние извън е, от Европа имаме добър, добра репутация. И последно, ме питахте, Пардон, последно бях поканен да се присъединя към една група международна, групата на 50-те и там в продължение на почти един час отговарях на въпроси какво е Европа? Музей за миналото или лаборатория? И, и може би е добре ние да се опитаме, също вие да се опитате да отговорите на подобен въпрос. А, музеем ли сме? Един музей в Белгия или е, експериментална лаборатория? А, хората отвън смятат, че ние провеждаме един успешен експеримент. Има благоденствие, запазваме културното си наследство. Парламента сега се опитва да провежда важни реформи. Вярно, има проблеми с финансирането. Китай също ни наблюдава много внимателно с, с цел да избегнат всички социални напрежения в бъдеще, защото така, преразпределението на излишъка в социални отношение не беше съвсем справедлив и е, Китай искат да избегнат подобни грешки. Също се наблюдава производителността ни на част. Ние сме пример за останалата част от света. А, ние би трябвало да се обърнем и към профсъюзите. А, все още има какво да научим народите. На какво да научим народите в това отношение? Също модела за социално сближаване. Трябва да запазиме, да се борим за нещата, които сме постигнали. Нямам за цел тук да създавам добро впечатление, добър имидж, нито пък и да насаждам песимизъм. Е, в е, Южна Америка, например, Европа има добър образ. Там демокрацията се базира на европейски модели, в други страни на света също. Но сега трябва да създадем економически модел не за 20-я, за 21 век. И да знаем кои правителства ще е, издържат на кризата, кои ще бъдат сменени. Защото ако не могат да се намерят отговори на настоящите проблеми от финансовата е, криза, безспорно правителството ще си отиде. Та много въпроси се поставят. Развитите демокрации се сблъскват все повече с проблема за управлението. Затова ви цитирах и Калифорния преди известно време. Не искам да коментирам конкретно Обама, но и неговия марш за маневри се стеснява все повече. Той е, се радва на мнозинство е, от е, типа на това, на което се е радвал президента Рузвелт. Разбира се, има и там проблеми на управление. Но винаги в на развитите демокрации има проблеми на политическото управление. Освен това в света сега се появяват нови играчи. Економическите групировки имат много мощ. В момента има среща на страните от АСЕАН. И една постоянна работна среща наблюдава как се развива Европейския съюз. Той е с непрестанно заимства или се, наши опит, или се пази от наши грешки. Развиващите се страни трябва да отчитаме там какво се случва. Що се отнася до Турция и турския президент, с него ще имаме договор с Иран. Не. премиера на Турция сключи споразумения с Иран и това създаде много проблеми. Европа трябва да отчита какво се случва. Примерно Бразилия и Турция, те е, избързаха, превариха ни, така да се каже. Сключиха споразумение с en la mente de todos mi preocupación, que no la he. Но си остават е, проблеми за управлението в развитите демокрации, защото просто защото на международната сцена вече не са само традиционните участници, появяват се и нови. И ние трябва да можем да работим с тях, а не знаем как. Трябва да си сътрудничим Затова ми се струва, че е изключително хубава идеята за гражданската инициатива, така че да могат да се подават е, предложения за законодателни текстове по желание на гражданите. Кризата в Калифорния отново, там няма противоречие по това как е, работи представителната демокрация и е, пряката демокрация посредством граждански инициативи. Не би следвало да има проблем за усъвместяване на двете. По въпроса за социалните реформи, е, действително те са необходими заради демографските промени. Не може да се каже, че проблемите не се решават само заради национални политически игри или политически игри на европейско ниво. Примерно, проблема с финансовата система е проблема с това как тя бива контролирана. Отделните страни не могат да осъществяват надзор. Дори и Европа не може сама да прави това. Тя трябва да си сътрудничи с щатите. капитала се движи по целия свят и това не са пари само на европейците, това са пари на Китай. Те, те се местят по целия свят, влизат на нашите пазари тези пари и трябва да има ясно регламентиране на тези финансови потоци и то съвместно с Америка на ниво Г20 да има основен подход е, за финансовия надзор. Аз е, лично смятам, че те първо ще ни предстоят финансови проблеми, които не можем дори да си представим какви ще бъдат. Няма да влизам сега в подробности на тази тема, но новите технологии дават възможност на много повече е, граждани да дават предложения и тогава демокрацията ще се развие. Сега предложенията не винаги означават решение, но е, примерно речта на Обама за финансовата реформа беше перфектна, но в края на кращата той пледираше пред е, финансовите среди да е, въведат реформа, което е противоречие. Е, те не могат да реформират механизмите, които те използват, за да а, печелят много пари. Т.е. той не може да каже, помогнете ми да преодолея съпротивата, която, а, с която се сблъсквам за а, реформиране на финансовите пазари. Няма да му помогнат финансистите. Също въпроса за това да, да не губиме, да, да се придържаме към актуалните въпроси. Ня... Имаше една книга Бъдещето не е това, което беше. Та, основен фактор, който вече съществува в нашия живот, в живота на нашето поколение, е огромното нарастване на непредвидимостта на събитията. Революцията в комуникациите доведе до, именно до такава непредсказуемост. Хората не са се променили чак толкова. Те все още си носят своите гени, и имат възможност да се получават един от друг, но Младите хора сега са тези, които учат родителите си да ползват тези е, толкова странни инструменти на новия век. Децата сега се раждат е, своего рода научени е, как да използват постиженията на цифровата революция. А, това води до едно е, притеснения от тези, които не могат да се ползват от е, тази революция. Значи всички, всички неща, всички кодове, които сме използвали до сега, е, скоро ще излязат от употреба. Светът се промяна, променя и ние се борим за бъдещето. Борим се да го запазим, да запазим едно бъдеще, което вече е зад гърба ни. Проблемите са и за управление на страните, и за социални и структурни реформи. И в момента и на правителството, и на опозицията можем да кажем, че съществуват такива проблеми. Аз все още не знам а, кой е господин Европа, кой е господин криза, към кого да се обръщам. И Европа се използва като ливи от националните правителства, като претекст. А, обаче хората мразят също така, дори и повече нещата да им се налагат. Мразят да им се налагат от Европа, но мразят да им се налагат и от пазарите. Защото много често се коментира националните представители няма да направят това, ако не ги е накарал Брюксел. Но това е много късо гледо. защото ако 27 ръководители страни постигнат съгласие да проведат определени политики, политики, които са радикални, това не е Европа, която налага нещо на страните, това са ръководителите на държавите, които го налагат. Фонда за стабилност – то е одобрено от страните членки и щом Европейския съвет е, е, се приеме нещо там, то се приема от 27-те страни членки. Никой не налага Европа на никого. Много е лесно да се търси намаление на бюджетите, примерно в, за образованието. Въпреки, че е, най-важното, на нужда е, е образованието. Първото нещо, което правят а, е, страните е да си намалят този бюджет. И когато се говори после за развитие, за сътрудничество, за бъдеще, в момента тук се зададе въпроса за Средиземноморието. Е, аз лично участвах в е, процеса на формулиране на Барселонската програма. Много хора бяха против още на срещата на върха на Барселона и даже преди това търсех да, да постигнем съгласие за бюджет за финансиране на барселонския процес. И тогава казах, че бюджета трябва да бъде под контрол. 70% от него се предвиждаше за изпълнение на структурни политики за новите страни членки. Ясно беше, че бюджета не е безкраен. И по време на френското председателство постигнахме някакво съгласие, имаше финансов пакет, после споразумение, обаче това споразумение не се задейства. Защо? защото нямаше последователност. Никой не продължи да действа по тази тема. И сега отново повдигаме въпроса за нова политика за Средиземноморието. Обаче отново няма никакви последващи действия. Естествено, има теорията, че е добре хората да си общуват. И как е, нали, известната теория на Конфуци, че на мишката е все едно дали изяжда черна или бяла котка, но сега в края на кращата още тогава ни питаха, вие не сте чак толкова много в Европа, защо не постигате съгласие? Има също така и много споразумения с международни, е, други международни е, асоциации, съюзи. Част от тях са нови играчи на световната е, сцена. В Европа живеят 500 милиона души, 70, 70 милиона са Турция. Ако проведем разширяване, населението ще нарасне още повече. Труда, така да се каже, се намира на юг, на север са парите. И моята работа не е сега да говоря за солидарност, а по-скоро да проповядваме така един интелигентен егоизъм. Не може ли да правим нещата взаимодопълващо се? Значи, говорим за минимална надница. Нашата минимално заплащане е 20 пъти по-голямо, отколкото от другата страна на Средиземно море. Може ли нещата да останат така? Не. Е, сега, там не пострадаха толкова много от финансовата криза, колкото ние, но си мисля, че е време вече да започнем да мислим по въпроса защо кризата ни засегна повече отколкото, примерно, Южна, засегна Южна Америка или Африка. Защо ни засегна най-тежко? И отговорът е много прост. Но въпросът е как да се поправят последиците е много по-сложен. И отговорът е, че ние забавихме реформите с 10 години, структурните реформи. Ние не извършихме структурни реформи, след това вече ни удари и кризата. Но все пак една от най-добрите политики в Европа е политиката за развитие. Не бива да пренебрегваме това. Европа, que cree, como los señores de mi edad, que si no tienen sex appeal con check appeal lo van a arreglar. Y por ahí no va. Por ahí no va. Por tanto, si la cooperación es nuestro check appeal. Europa. губи привлекателността си. Тя не е толкова секси, обаче има пари, които привличат и не бива да забравяме това, когато формулираме политики за развитие. Някои страни определено вече сменят своите политики за развитие. И ние трябва да сме наясно дали страните, с които си сътрудничим, могат да направят реформа в економическите си модели, дали могат да влязат в 21-я свят, дали могат да влязат в економиката базирана на знания. Някои от северните страни вършат много важни неща. Там има много добри фондове за развитие. Отпускат е, заеми за проекти, свързани с е, иновации, подкрепят научни изследвания в развиващите се страни, примерно в Африка, Азия и Южна Америка. Европа отделя най- голям процент средства за развитие, за политика за развитие и за помощи за развитие, но тя трябва да реши съвместно с Штатите и Япония въпроса за, сто... за цените на стоки, на храни, примерно да се търси решение, примерно по цената на кафето. Ese cuento se acabó, pues ya no más. Por tanto, en Doha puede pasar lo que sea Цените на индустриалните стоки, цените на храните се задържат изкуствено ниски. И търговските отношения, които се дискутират в преговорите в Доха, са такива, че не би следвало да позволяват на развитите страни да налагат цените. Също въпрос е къде отиват инвестициите за производство на промишлени стоки. Дизло... Делокализацията. А... Европа бива изкупувана, нейния промишлен опит бива изкупуван Ние не можем да искаме пълно преструктуриране. Само с френските управляващи отрасъл на стоманата трябва да видим и метал какви планове има. А, ще може ли да стане това, не знам, но трябва да отчитаме този момент. Защото, що се отнася до сътрудничество, преговорите в Доха е напълно, са напълно различни. Трябва да видим какво се случва по време на тези преговори в Доха. Онези, с които преговаряме в Бразилия, какви са техните права, какво искат те да обсъждат с нас. Защото, например, те може да искат да продължават преговори в определени сфери, а ние да не искаме. Ние да смятаме, че има неща, които са свързани с миналото и е трудно да заявиш на партньора си такова нещо. И за това трябва да се зачудим и защо такъв тип отношения са много важни, защо националния аспект все още е важен. Важен е, защото в крайна сметка там се печелят изборите. Може да излезеш, да кажеш аз съм против преговорите в Доха, аз съм против мълцинствата и ако не го кажеш, може да загубиш изборите. Разбира се, че не си разрешил проблемите, нито на мълцинствата, нито на Доха, но така оставаш на власт. И ето за това ми харесва идеята, че парламентът гледа по-широко на нещата, господин председателю. Въпросът е, може ли парламентът обаче да напише четири приоритета, които да окажат своето въздействие, защото ако можете, браво! Колкото често искате, ще идвам и ще си говоря с вас. Grazie. Grazie Presidente Gonzales per il tempo che ci ha dedicato e mi piace concludere. Благодаря, господин Гонзалес, за това, че ни отделихте толкова време. Хареса ми това, което сте написали на края на доклада си. Обаче споменахте и някои малки проблеми. Малки проблеми. Въпросите за Европа, Европа като че ли все още е нещо абстрактно, но нещо абстрактно направено от реални хора, които усещат това, което се случва, независимо дали е започнало от концентрационните лагери или от ГУЛАГ или от където и да било. Затова в Европа ние усещаме надеждата, надеждата да се отдалечаваме от такива събития и това ни води напред. Мисля, че последните документи в писмения ви документ, последните думи в писмения ви документ са много важни, защото Европа е място а, на спомени или една лаборатория за миналото? Един музей или една високотехнологична нова лаборатория? Защото музеят е свързан с спомените, а лабораторията е работа по посока бъдеще. Вие казахте, че тази мисия изисква политическа смелост и колективна амбиция, чувство за практичността и чувство за идеалите. И в Европа, и извън нея ние трябва да се подготвяме за всичко това. Благодаря ви. Me voy a vivir a Florencia. <laughs> <laughs> Allora possiamo continuare. Колеги, нека да продължаваме с дневния ред. Следващата точка е дневния ред. И шеста точка, която ще разгледаме заедно с 7, преразглежда рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия. Господин Рангел е докладчик. Имаме различни предложения. Действа от господин Дав, някой от докладчика. Става дума за предложения за изменения, някои от тях са оттеглени. И четири за правилника за дейността. Господин Дав също. Господин Рангел може да ни насочи по отношение на гласуването сега. Благодаря, господин председателю. Бех искал на първо място да кажа, че това рамково споразумение е изключително важно споразумение, извинете, постижение за парламента. Това е първото, което ще кажа. Част от детайлите в измененията не са толкова важни, когато ги сравним с значението на това рамково споразумение, което е първо по рода си след Лисабонския договор и се позовава като основа на Лисабонския договор, член 229. След това имаме два вида изменения. Изменение на доклада, който е променя процедурните правила, т.е. последствията от едно такова рамково споразумение върху нашия процедурен правилник. Там няма проблеми. Има някои конкретни подробности, които са от технически характер, т.е. Е за изменения, за да има по-добро законотворчество по отношение на изготвянето на тези правила, т.е. правно издържана форма на излагане на съответните последствия от рамковото споразумение. С тях също няма проблем. Искам да отбележа, че част от измененията са предложени от колегата Андрю Дав и сме постигнали един компромисен текст на изменение 17, 18 и 19 и то по-специално, защото целта ни беше една и съща, но формулировката беше съвсем различна. Така че сме се опитали да постигнем компромис и в доклада за процедурния правилник имаме три компромисни изменения, които са свързани с първоначални предложения 17, 18 и 19. Така че по тях има консенсус. След това имаме изменения към самото рамково споразумение – т.е. доклада по него. Напълно съм съгласен с изменение 4, предложено от Ендрю Дав. Не виждам смисъл от трето изменение от колегата Де Йонг. Текстът както е записано той в доклада, е по-ясен, отколкото в изменението. И след това имаме две изменения. Изменения първо и второ, които според мен заслужават да бъдат обмислени и да бъдат коментирани от колегата Дав. Второто може би ще бъде по-лесно за приемане. Там се предлага от колегата Дав, когато казваме, че ще има редовен диалог между председателя на комисията и председателя на парламента, би трябвало да запишем без това да оказва някакво въздействие върху а, председателския съвет или пък а, различните бюджетни процедури. Аз не мисля, че това по някакъв начин допринася за по-ясен текст. Не смятам, че това е важно. Нито е лошо, нито е добро. Просто нищо не дава на текста тази добавка, която е предложена. Защото ако изчетем рамковото споразумение като текст, там съвсем ясно се казва, че председателският съвет си има своите правомощия, които са не само запазени, а бих казал и засилени в сравнение с преди. Затова аз смятам, че наистина това не е необходимо. Разбира се, не казвам, че не съм съгласен, т.е. не искам по някакъв начин да бъде в ущърп на председателския съвет. Това по никакъв начин не е нито в буквата, нито в духа на рамковото споразумение като правен текст. Затова аз бих препоръчал да се въздържим, защото това не е важно според мен. Това, което смятам, че трябва да обмислим, е първо изменение – където ние в доклада и то в неговите съображения, не забравяйте, става дума за съображението към доклада. Казваме, че докато Лисабонския договор а, поставя парламента и съвета на равна позиция, що се отнася до бюджетните процедури и засилва е, ролята на парламента по отношение на външната политика, с изключение на общата външна политика и политика за сигурност. Колегата Дав предлага да заличим последното, с изключение на ролята свързана с общата външна политика и политика за сигурност. Аз смятам, че този текст трябва да бъде запазен, защото говорим за равноправие с съвета. По тази политика нямаме обща отправна точка и е равнопоставеност на ролите. И това е съвсем ясно. Ясно е записано и в договора, и в рамката, в рамковието споразумение, извинете, така че не бива да заличаваме този текст. Ако внимателно изчетем докладът по рамковото споразумение, ще видим, че има много ясна и твърда позиция от страна на парламента към външното измерение. И това е съвсем ясно. Ясно е, че парламента има такава твърда позиция. Ако това е така, аз не виждам потребност да се подсилва това посредством съображения, особено когато става дума за равнопоставеност с съвета при обикновената законодателна процедура и по бюджетните въпроси. За мен това уточняване е важно и за това аз препоръчвам да гласуваме против предложението за изменение. Това е личната ми позиция и Несъмнено, този доклад, ако го прочетете, ще видите, че ясно защитава позицията на парламента, в която контролира външните отношения, външното измерение на европейската политика и политики. И това е съвсем ясно, ако го изчетете. Не е нужно дори внимателно да го четете, дори най-общо да го прочетете, пак ще видите, че има голямо безпокойство, свързано с ам, излагането позицията на парламента. И това безпокойство е пряк резултат от работата на а, екипа за преговори по а, рамковото споразумение. Това не е само позицията на докладчика, а резултат от мандата, на екипа за преговори по рамковото споразумение. Не мисля, че ще спечелим нещо, ако заличим тази конкретика, която уточнява позицията на парламента. Поради това смятам, че трябва да гласуваме срещу първо изменение. Това бяха моите бележки. Имаме един доклад. който се занимава с а, рамковото споразумение, но рамковото споразумение в случая е важното, а не доклада, защото точно посредством рамковото споразумение ние се опитваме Европейския парламент да намерим своето място сред европейските институции на базата на Лисабонския договор. Благодаря, казва председателя. Има ли желащи да се изкажат? Някой от предложилите измененията, господин Дав. Благодаря на Пауло Рангел. за това, че представи измененията ми на комисията по такъв изчерпателен начин. Аз обаче трябва да заявя, че комисията АВКО е тази, която критично може да се изрази по резултата от преговорите по рамковото споразумение с Европейската комисия. Ако не го направим, няма смисъл изобщо да сме тук. Що се отнася до процедурния правилник, аз мога да приема предложенията му за компромис по 17, 18 и 19, защото мисля, че това което е записано много ясно, показва това, което трябва да правим. По отношение на доклада, изменение 2. Не бива да подхождаме наивно. Рамковото споразумение предлага една радикална смяна на настоящата практика като предлага председателят на парламента да присъства на заседания на колегиума от комисари. Това може да бъде съвсем безобидно само по себе си, но от друга страна може да бъде и едно нарушение на принципа на разделението на властите – който може да даде на един безкруполен председател на парламента възможността да се намесва в бюджетните и законодателни процеси, които са ясно разпоредени в Лисабонския договор. И по този начин един безкруполен председател може да работи извън мандата, който му е предоставен от председателския съвет. За това, според мен, е изключително важно, много учтиво да припомним, че председателят на парламента е ограничен в а, това, което може да направи, когато е на заседание на комисията по никакъв начин не искам да хвърлям някакви обвинения по отношение на морала на настоящия председател Бузек, който се държи изключително почтено. Но не може човек да гарантира, че неговия наследник и следващите след него биха били точно толкова почтени. По отношение на изменение едно – Както винаги, според мен би трябвало да се движим по логиката на Лисабонския договор. Тази логика събира общата външна политика и политика за сигурност и другата външна дейност на парламента. За това се борихме и това постигнахме посредством Лисабонския договор. И ако сега искаме да разделим ОВППС от другите външни действия на Европейския съюз, а тогава ще не допуснем грешка. Освен това е съвсем ясно, че не е вярно, че ролята на парламента не се е увеличила, засилила посредством а, Лисабонския договор, що се отнася до ОВППС. и дори да беше вярно, би било абсурдно е, парламента да спира да го прави. Пауло заяви, че говори за равнопоставеност, що се отнася до съвета и парламента. Аз не чета така проекта за съображение – тук се говори за равнопоставеност, що се отнася до законодателни и бюджетни въпроси. Това е така, но след това текста продължава и там се казва, укрепва неговата роля, що се отнася до външната политика. Което е вярно. Той не говори за това че парламент има равнопоставено, що се отнася до външната политика или ОВППС. Така че по всички тези причини аз смятам, че е изключително важно да се придържаме към общите насоки на Лисабонския договор и неговия дух. Под Разбира се, че е добре да има по-добро сътрудничество между нас и националните парламенти, що се отнася до общата външна политика и политика за сигурност, което пък иска да ясно да заявим интересите на парламента в това първо изменение. Allora io pregherei di prendere la parola al signor Romero, che è direttore generale del servizio благодаря сега. Давам думата на господин Ромеро от е, Генерална дирекция правни въпроси на комисията. Благодаря, господин председател. В комисията съм напълно и с казаното току-що, особено когато бе използвана думата постижение като е, квалификация за рамковото споразумение. Действително, резултатът е, на съвместната работа на двете институции е отличен. Аз съм напълно доволен. В доклада се препоръчва да се е, одобри рамковото споразумение. Комисията възнамерява да прилага споразумението във вида, в който то е договорено. И все пак, господин председател, искам да ви обърна внимание на факта, че трябва да сме много внимателни за това как се прилага междинното споразумение. За някои хора вече това споразумение отива твърде далече, така че има опасност да се сезира съдът срещу действията взети за прилагането на това рамково споразумение. Затова трябва много да внимаваме когато прилагаме споразумението и когато интерпретираме неговите конкретни клаузи. Що се отнася до последния въпрос, не сме напълно съгласни с всички е, интерпретации, всички тълкувания, които са предложени в доклада на господин Рангел. И тъй като искаме да се избегнат възможните дела в съда, нека да разглеждаме тълкуванията, представени в доклада като политически изявления, но да настояваме в практически план споразумението да се прилага така, както е договорено и да работим с общи тълкования. Господин Ранжел каза, че договорът дава различни възможности. Именно заради това трябва да постигнем общи тълкования. Председателя, благодаря. Колегата Хара ги поиска думата по-рано, затова променим нещата процедурно и му даваме думата. Благодаря, господин председател. Има ли начин да намерим баланс тук? От аргументите на господин Дав и от неговите изменения разбирам, че когато че се казва едно за външната политика, но там нататък се казва, че всичко това е с изключение на външната политика. Т.е. има някаква противоречие. Господин Ромер и господин Ранжел казват, че това е текст, при който доста трудно е постигнато споразумение. Много ясно е, че най-добре да преразглеждаме споразумение, до което се е стигнало след големи трудности. Защото, честно казвам, не съм сигурен дали мога да дам подкрепата си със своя глас тук, а, освен ако не разглеждам текста като текст постигна след доста компромиси господин Дав казва, и увеличава ролята му в външната политика на Европейския съюз. Точка. Ако добавим фразата съгласно разпоредбите за външната, за общата външна политика и политика за сигурност, защото в крайна сметка все още вече има такива разпоредби, така че това няма да противоречи. Така че вместо да изключваме целият последен абзац. Има ли някакъв начин да включим мотив Прембрюо, който да казва увеличава ролята му в външната политика на Европейския съюз с разпоредбите, които, в съответствие с разпоредбите, които се отнасят за общата външна политика и политика за сигурност. Мисля, че по този начин се допринася към казаното от господин Дав. Искате ли да отговорите, господин Дав? Да, а, бих отговорил. Бих казал следното. Неговата роля във външната политика, включително и политиката за сигурност. Но ако господин Рангела иска да излезе с друго, споразум... Е, с друго предложение, мога да го обмисля и него. Господин Рангел, имате думата. But I'm going directly to this proposal of colleague Jaurehi. I, I think that we could uh, accept this. Because this... А, мисля, че можем да приемем предложението на колегата Хаореги, защото то спазва насоката на текста и е важно да, да, да има яснота по отношение на това какво е външната политика, политиката за сигурност. Не ми е много ясно точно как да го формулирам на английски, но нещо в този смисъл за мен е приемливо защото така се засилва идеята за това, че общата външна политика и политика за сигурност е нещо различно от външните отношения като цяло. И така, да заместим израза с изключение на с някои израз, който е малко по-неутрален. Ето, например, включително и ОВППС във връзка с разпоредбите, свързани с нея. Надявам се, че това е казано на достатъчно европейски език. Господин Дъв, да, господин председател, това е за мен е приемливо. Струва ми се, че имаме съгласие. Но моля ви, кажете за кое точно изменение говорим в момента. Изменение е едно. Ah, sì, sì, sì, sì, sì, perfetto. Allora, bene, Добре, чудесно. Въпрос. Можем ли да чуем новата формулировка отново, господин председател? Да, разбира се, господин Ранжел. Не съм сигурен дали помня точната формулировка, дума по дума. но тя е в общи линии следната. Включително и ОВППС, включително и ОВППС, съгласно Да, точно така. Коментар без микрофон. Значи това е вашето предложение. Добре, колеги, нека да гласуваме. Започваме от ревизираното рамково споразумение. Е, изменение 14. Става дума за точка 7. Правило 2, точка 2. правило 9, точка 2. За. Против? Въздържали се. Приема се с един глас против. Изменение едно е оттеглено. Преминаваме към правило 23, изменение 15 за, на докладчика за. Против? Въздържали се. Приема се с един глас против. Второ е оттеглено изменение трето към правило 35. За? Против? Въздържали се? Приема се единодушно. А сега преминаваме към изменение 4 на докладчика по правило 43 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 16 на докладчика към правило 44, алинея 3 за против. Приема се с един глас против. Siamo all'emendamento 5 се оттегля. 5. Chi è favorevole pregato ad alzare la mano. Изменение 4. 6 за, против. Въздържали се, приема се. Компромисните изменения. които заместват 17 и 19. За? Против? Въздържали се? Приемат се с един глас против. 18 отпада, тъй като е прието компромисното изменение. 8 се оттегля, 19 се включи в компромиса. Изменение 20, правил 91 за. Против. Въздържали се. Приема се с един глас. Въздържал се. Девет е оттеглено 10. За. Против. Въздържали се. Приема се. 11 на докладчика. За. Против. Въздържали се. Приема се. 21. 11, sì, abbiamo già votato l'11, quindi il 12 è ritirato, dico bene, 21 del... И така, 12 е оттеглено, 21 на докладчика за. Против. Въздържали се. Приема се с един глас против. 13 се оттегля, 22 за. Против. Въздържали се, приема се 23 за. Против. Въздържали се. Приема се и сега крайно гласуване по проекта доклада с измененията за, против, въздържали се. Приема се единодушно. А сега l'adeguamento del regolamento del Parlamento all'accordo quadro riveduto. Questo è quello che abbiamo... Ръкоплясканията моля накрая, а сега преминаваме към Точка 6. Преразглеждане на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и комисията. Четири изменения. Е първото от господин Дав. За. Uno è quello dove c'è stato l'emendamento. Ma, ah, sì, sì, chiedo scusa. Председателят се извинява. Казах едно, обаче имах предвид две. дав, И така, първото изменение, което ще гласуваме е изменение 2 към точка 3, по точка 4. За. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 3 на господин Де Йонг за против въздържали се. Отхвърля се единодушно. Изменение 4 на господин Тав по точка 6 за против въздържали се. Приема се единодушно и сега накрая изменение 1 с изменение е за. Против. Един глас против. Въздържали се. Приема се с един глас против и един въздържал се. Крайно гласуване за. Против. Приема се. И сега вече можем да ръкопляскаме господин Рангел, свърши работата си отлично, включително при преговорите с комисията и съвета. Сега преминаваме към следващото гласуване. Non c'è vero, si lo stesso. Allora, questo si tratta del punto 8 dell'ordine del giorno. И така преминаваме към осма точка за коригиращия бюджет. Европейски съвет раздел 2 и раздел 3 комисия, раздел 10 Европейска служба за външна дейност. Тук става дума за коригиращия бюджет за 2010 година и за службата за външна дейност. Можем да подаваме изменения. Всъщност подали сме няколко изменения, които са предложени от колегата Ферховщад, който не е изрично назначен като официален докладчик, но тъй като той го направи от името на комисията, нека да одобрим господин Ферховщад като докладчик тук, ако нямате нищо против и в негово отсъствие дам думата на господин Дав. Гиферховщад иска да благодари на комисията за това, че е назначен като докладчик. Извинява се, че няма как да присъства на заседанието днес и ви уверява, че предложените изменения са точно същите като онези, които са подадени от господин Брок от името на Комисията по външни работи. Така че е, това са изменения, които са договорени консенсусно и се надявам, че могат да бъдат одобрени анблок. Sì, chiedo scusa, no, no, è acceso il microfono. Dicevo, ripeto allora, possiamo passare al voto. Добре, нека да гласуваме тогава. Благодаря, господин Дав. Имаме общо 7 изменения. Групата изглежда съгласна да се гласува. Анблок за. Против. Въздържали се. Приема се с един глас против. И накрая Край на гласуване по проекта с измененията за, против, въздържали се. Приема се отново с един глас против. С това нашето заседание приключва. Предстои заседание на координаторите. Нека да ви припомня, че сме в тази зала защото трябваше да присъстват и членове на други комисии, а, така че не оставяйте документите си тук, вземете ги със себе си, защото утре може да не ги намерите. Моля координаторите да останат в залата.